Уважаеми колеги, тази седмица имах честа да се срещна с нейно превъзходителство доктор Амал Ал-Кубаси. Тя е председател на парламента на Обединените арабски емирства. Днес тя е тук сред нас. Госпожо Искам най-сърдечно да ви благодаря. В качеството си на председател на парламента на Ислямска държава категорично заклеймихте терористичните нападения в Брюксел. Положихте венец на мястото на ужасяващия терористичен акт. Благодаря ви, колега. Добре дошла. Ich habe nun zunächst zur Geschäftsordnung eine Wortmeldung von Herrn Abgeordneten Weber. Господин Вебер иска да вземе думата по правилника за дейността. Процедурна бележка. Господин Вебер, член 186, точка 11, алинея 2 на дневния ред. Онзи ден пред пленарната зала на Европейския парламент с едноминутно мълчание бяха почетени жертвите на тероризма. Така показахме, че помним тези жертви. Това едноминутно мълчание бе организирано по инициатива на госпожа Тереза Хименес от моята политическа група. Повод за тази инициатива бе проява проведена от политическа група на Европейския парламент, групата на Обединената левица, в която участва бивш терорист, господин Одегни. Господин Одегни е бивш терорист, осъден за своите деяния. Той се яви пред групата на Обединената левица, за да участва в дискусии с нея. Колеги, нека направим проверка по този случай. Групата на НП смята, че една подобна проява е провокация. Провокация спрямо жертвите и техните близки. Провокация, е, че бивш терорист се явява тук пред Европейския парламент при това броени дни след като бяхме свидетели на терористични нападения в непосредствена близост до парламента. Не можем да допуснем подобни неща. Европейският парламент се обявява за демокрацията, свободата и мира. Надявам се, че заедно заклеймяваме и тероризма.

Позовахте се на член 186, алинея 2 от правилника за дейността ни. Трябва да приема вашата позиция. Но, скъпи колеги, моля ви за разбиране. Няма да разреша провеждането на разисквания по тази тема, тъй като не това ни е работата тук в пленарната зала. Получих много писма по този въпрос – но отделните искания на колеги по случай на лица, на които е предоставен достъп до тази сграда, не могат да бъдат разглеждани тук в пленарната зала или лично от мен, освен ако не става дума за много сериозни нарушения, за които могат да бъдат подведени под отговорност цели държави членки. Проявявам разбиране към чувствата ви, но не мога да откликна на индивидуалните искания на колеги отделните колеги, отделните политически групи индивидуално вземат решенията за това, кого да поканят и кого не. Обърнете се със своето искане към компетентните органи. В случая това са председателският съвет и бюрото на Европейския парламент. При всички положения бюрото ще обсъди този въпрос. Госпожо Цимер, ще ви дам думата, тъй като става дума за вашата политическа група, но няма да давам думата на никого, освен на вас, тъй като няма да провеждаме разисквания по темата. Госпожо Цимер, имате думата. Благодаря, господин председател. Не искам да водим разисквания по въпроса. Искам само да разясня две неща. Първо, всички ние единно се борим срещу тероризма. Второ, трябва да има възможност у нези, които са взели съзнателно решение да участват в и активно да насочват мирен процес, да могат да участват в демократичните дебати тук в парламента. Председателят, колега, колега Хименес. Колега Хименес, проявяваме пълно разбиране за положението, в което се намирате. Напълно разбирам, че сте развълнувана. Но нека сезираме първо компетентните органи. Няма да провеждаме разисквания по тази точка. Разполагате с протокола и текстовете от миналото заседание. Има ли възражение срещу протокола от заседанието ни от 14 април? Няма възражение срещу протокола.